Colleagues, this is... ladies and gentlemen. Дами и господа, време е да подновим работата си от вчера. Късния следобед вчера имаше среща на координаторите – Протокола от това заседание се размножава и предоставя и ни, на вас и ние бихме го щели за прият, ако до края на заседанието, това заседание, никой не повдигне въпроси, няма възражения или допълнения. Мога ли да се възползвам от възможността, че сме се събрали да ви информирам, че на нашата среща има представители на камерата, Търговската камера на САЩ, с които закусихме днес и разменихме мнение по а, поредния кръг на Доха. Искам да им кажа добре дошли от името на всички и се надявам, че ще им бъде интересно нашето заседание. Нека да ги информирам, да ви информирам, колеги, че трябва. Може ли да привлека вниманието ви за момент? Моля ви. Бихте ли се съсредоточили, защото трябва да вземем едно решение? за да а, позволим а, започването на неформални преговори с комисията и съвета по отношение на а, споразумението за свободна търговия с Корея в съответствие с общите принципи свързани с неофициалните, неформалните преговори. Много ви моля, от мое ляво мога ли да помоля колегите да обърнат внимание на това, което казвам? Вече започнахме заседанието си. Разговорите трябва да се водят извън залата. И така, в съответствие с общите принципи а, по отношение на неформалните преговори, които бяха прияти на 22 февруари тази година от координаторите, предлагам да, се, да вземем суд, следното решение. Да започнем неформални преговори с съвета и с комисията, за да се постигне споразумение на първо четене. Второ, приятият доклад да оформи базата за работата на екипа по преговорите. Екипа по преговорите ще се състои от мен като председател, нашия докладчик господин Халва и докладчика в сянка господин Ленга, Стърди господ... и господин Шулц. Това е официално решение, което ние трябва да вземем, за да може този екип да започне своята работа. Има ли някакви възражения по това предложение? Няма. Тогава го приемаме. Точка 9. Да преминем към точка 9. Економически търговски отношения между Европейския съюз и Турция. Наш докладчик е господин Метин Казак. Ние трябва да гласуваме по отношение на измененията и целия доклад. Започваме с номер едно. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Същото се случи и с моята машинка. Да, ще броя и своя глас за «за». Отхвърля се. Номер 2 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 3 и 4 ще гласуваме заедно. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение. Номер 5. За? против, въздържали се, приема се. А сега номер 6 за, против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Моя глас е против. Приема се. Устно изменение номер едно. Има ли някакви възражения срещу устното предложение? Сега гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим и електронно. Моя глас е за. Резултатът Отхвърля се. Отхвърля се. Извинете. А, за съжаление, оратора не ползва микрофон. Не ми работи апарата за гласуване, бих искал да гласувам обаче за. А, може би отново да гласуваме. Така, основното изменение номер едно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Успяхте ли да гласувате? Уилям Дартмат, успяхте ли да гласувате? Добре, приема се. Изменение номер 7. <clears throat> да, то е теглено. Ам, устно изменение номер 2. Някакви възражения. И така, да гласуваме тези, които са за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 8. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Номер 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим гласуването по номер 12. Моля, гласувайте. Моя е против, казва председателя. Приема се. Изменение номер 13. Тези, които са за, против, въздържали се, приема се. А сега номер 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. Номер 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Така, 17 отпада за Компромисно а, предложение номер 2. За, против, а, въздържали се, приема се. А сега 19-20 отпада. Нека да минем към компромисно решение, а, предложение номер 3. За, против, въздържали се, приема се. А сега номер 27 за 27, да. А сега 27. За, против, въздържали се, приема се. 28. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение номер 3 за. Извинете. Някакви възражения по устно предложение номер 3, а сега за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 29, 31 отпада, 32 е оттеглено, 30 отпада, така, 35 сега. За, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека електронно да проверим. 36 по изменение 36, моля гласувайте. Моя глас е против, казва председателя. Резултатът е приема се. А сега номер 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 38 за 38 за 37 беше отхвърлено. Добре, нека да проверим електронно номер 37. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това се отнася и до да казва председателя. Просто забравих да спомена, че гласуваме заедно за 39, 40, 41. Заедно. Искате да проверим гласуването ли? Да, добре, нека сега електронно да гласуваме. Моля, гласувайте. За 39, 40 и 41. Трите изменения заедно. Моя глас е против, каза председателят. Приема се. А сега за 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. А сега 43. И така, 43 за, против, въздържали се, приема се. А сега 44 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно предложение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Да, всички други отпадат, докато стигнете в списъка до компромисно предложение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 56. Тези, които са за. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Добре, електронно да проверим. Моля, гласувайте. Аз съм против, казва председателя. Прекратете гласуването. Приема се. Сега минаваме към 59-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60. За, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 61. За, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Значи 63 се отхвърля, тъй като 62, 62 също, сега 64. Моля гласа. Не, за 62 да повторим електронно. Значи 62 се приема. Така сега. Изменение номер 64. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно решение, изменение номер 8. За. Против въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим електронно 68. Моля, гласувайте. 68. Проверяваме гласуването за изменение 68. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 9. За. Против. Приема се. Компромисно изменение номер 10. За против, въздържали се, приема се. Минаваме към изменение номер 77. Тези, които са за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 11. За. Само да добавя една дума. Съответ съответните държави членки. В компромисно изменение 11. Съответните държави членки. Само думата съответните да бъде добавено. Така, значи сега да гласуваме за текста с предложеното устно изменение – а вие сте против устното изменение. Добре, значи гласуваме а, е, за текста, така както е предложен в компромисно изменение 11, за, против, въздържали се, приема се. Така, към 82, за, против, въздържали се, приема се. 83, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 12. Да, да, да. Извинете, изменение 84. За, против, въздържали се. Значи за 84 гласуваме сега. Пак ще трябва да гласуваме de manière positive, l'amendement 84 tombe. was 84. Ah, Какво става с него? Да, трябва да гласуваме по него. Това правим в момента. Гласуваме по изменение 84. Тези, които са за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 12. За. Против въздържали се, приема се. 85. Сега, 85. Тези, които са за, 85. Не, не отпада. 85. И така. Тези, които са за изменение 85. Компромисното е, изменение вече го гласувахме. Компромисно изменение 12 вече беше гласувано по него и беше прието. И сега гласуваме по изменение 85. Променя се една дума, така че това е изменение. За, против, въздържали се, електронна проверка да направим. Моля, гласувайте електронно за 85. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Минаваме към Изменение номер 92. За, против, въздържали се, отхвърля се. 93. За, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване, моля, е електронно. Моля, гласувайте. Електронно гласуване, моля. Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Разбира се и на всички докладчици в сянка. Така да преминем към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 May I have your attention, please? We are going to vote. We are... Моля, внимание, ще гласуваме по номер 10, точка номер 10, макрофинансовата помощ за Република Молдова. Трябва да приемаме или отхвърляме изменения, предложени по доклада, докладчика е Юлио Винкла. Пет изменения имаме. Днес ще гласуваме само измененията и окончателното гласуване ще бъде едва през август. Така че нека да започнем с гласуването по петте изменения, предложени от докладчика. Можем ли анблок да ги гласуваме? някакви възражения да гласуваме по тези пет изменения блок? Ако въпросът е така, както мисля, че го разбирам, ние бихме искали да гласуваме три за и едно против, така че ако може раз... отделно да гласуваме. Добре, изменение номер две. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Така, изменение по точка от преамбила 12 за, против, въздържали се, приема се. След като приехме измененията и по предложение на докладчика, нека, във връзка с тристранните неформални преговори за постигане на споразумение по първо четене, И така, нека по правилата на а, на общите правила във връзка с неформалните а, предлож... преговори. И така мога да а, прочета това, което е записано, а именно, че нашия докладчик Юлио Винкла и господин Куташ, господин Шуц и господин Зарадил, като докладчици в Сянка, ще бъдат членове на екипа за преговорите с Европейската комисия, Европейския съвет. Имате ли възражения? Не, значи приемаме. Да се върнем към точка номер 3, която остана от вчера, защото нашата колега госпожа Москардини не можа да се присъедини към нас от самото начало на заседанието. Както много добре знаете, тази точка е, е по определяне на происхода, на страната на происход. Какво става днес с вас? Все още не е започнал а, летният отпуск, така че много ви моля, нека да се опитам да привлека вашето внимание. Не членовете на Европейския парламент са от моя страна помолени да не водат разговори вътре в залата. Това се отнася до всички. Това не е публичен форум – Така, да се върнем към работата си. По точка трета ще разгледаме проекта доклад от нашата колега Кристияна Маскрадини и с обозначението за страната на происход на определени продукти, внесени от трети страни. По-известен като предложението Made in. Както добре знаете, в Европейския съюз няма разпоредби, които да изискват вносителите от трети страни да поставят обозначението за происход върху, върху продуктите, нещо, което може би води до а, непредоставяне на важна информация на потребителите. С голямо мнозинство Европейския парламент прие резолюции по този въпрос към края на миналата година. Сега имаме възможност да проведем дебат по предложението за регламент. Давам думата на заместник председателя Кристияна Мускардини. Благодаря, господин председател. Както знаете, колеги, вече имахме две възможности да разговаряме по този въпрос в нашата комисия. И както нашият председател току-що ни припомни, Европейският парламент в пленарна зала вече изрази своята позиция и поиска регламент, който да даде възможност на Европейския съюз да се конкурира равнопоставено със своите конкурентни, конкуренти и партньори търговията. Получих някои изменения. Обозначението за страна на происход е много важно. Така че трябва да работим по този въпрос. През последните години Много от колегите поискаха по-ясно разяснение и повече подробности. Тъй като вече е в сила Лисабонския договор, който дава разширени правомощия за съвместно вземане на решение на Европейския парламент, ние вече имаме по-голяма тежест. И трябваше да подадем изменения, които ясно да заявят, че каквито и да било промени към регламента, които се добавят за в бъдеще, и всякакви добавяния или изключвания на нови категории трябва да се обсъдят в парламента. Изразили сме своята позиция на заседанията, комисията също е изразила своята позиция. Вече нямаме каквито и да било конфликти с комисията. Сега трябва да обсъдим общите изменения и да чуем вашите предложения за допълнителни изменения, ако има такива. След което ще проведем дебат и ще гласуваме по новите изменения през септември. До 30 август е крайния срок за подаване на изменения. Надявам се, че заедно ще можем да продължим успешната си работа, която вървеше много добре до сега. Благодаря ви за, за ангажираността. Получихме първия работен документ от от колегата Маскардини. Нека да преминем е, към доклада. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Това е въпрос, по който вече сме изразили своята обща политическа позиция. По-рано имаше дискусии, имаше гласуване в парламента. Има два принципа, които искам да спомена. Първо, принципът е, за подкрепа на свободната търговия като инструмент за постигане на по-голяма конкурентна способност в Европа. Също времено трябва да говорим и за принципа на реципрочността на правилата, особено що се отнася до нашите конкурентни, тър... търговски партньори. Ако Съединените щати, Канада, Япония и Китай и Индия имат е, инструменти подобни на този, то тогава ние се оказваме с една празнина в законодателството, която трябва да запълним. Госпожа Маскардини е, е свършила добра работа. Благодаря и за свършената работа. Измененията имат две основни цели. Първо да се осигури защита на потребителите. Мисля, че това е правилният подход – а освен това, в изм... другите изменения, които сме подали, споменаваме някои някои недостатъци на законодателството на Европейския съюз в други области. Ето, например, трябва да се борим срещу фалшифицирането. Аз, например, съм от една област, в която се произвеждат тъкани. А представете си а, какво би могло да стане, ако имаше фалшифициране на медикаменти. И така, ако работим заедно, стана е ясно, че тук говорим за регламент, т.е. той ще влезе в сила и ще бъде задължителен във всички държави членки незабавно. Нека да не си играем с думите, нека да работим възможно най-ефективно, защото това, този текст ще се прилага пряко в държавите членки. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. като цяло подкрепяме подхода на госпожа Маскардини. Темата е много важна и мисля, че е важно да имаме ясна позиция спрямо съвета. Все пак искам да е, предложа някои промени по два въпроса. Първо, по въпроса за социалния етикет за, и за елемента околна среда, тези въпроси не трябва да се объркват с обозначението за страна на происход. Това са различни неща и не искаме да има объркване. От една страна имаме страната на происход, от друга страна имаме метода на производство. Така че смятам, че обозначенията а, за социалност и екологичност на продукта не трябва да се бъркат с тези за страната на происход. Подаваме и още едно изменение, свързано с начина по който в този доклад а, съставя впечатлението, а, че продуктите от Европейския съюз са по-добри и за това останалите продукти трябва да се обозначават. Мисля, че е добре да знаем къде са произведени продуктите, които ползваме, но не е добре в един такъв текст да се подхожда с отрицателна нагласа към продуктите от други страни и не мисля, че е подходящо това да влиза в текста. Никола Риналди, групата на либералите. Благодаря, господин председател. Исках само да повторя, че подкрепяме доклада. Подкрепяме позицията изложен от Кристияна Маскардини. Повечето от нещата, които исках да кажа, вече са казани от колегите. Мисля, че този доклад е важен и за отношенията ни с съвета. След като го приемем в пленарна зала, той трябва да стане част от една по-широка стратегия – И трябва да е ясна позицията на нашата комисия за обозначенията Made in. Нашата цел е да възстановим економиката, да използваме най-добре натрупания ноу-хау и умения в Европа. Необходима ни е и прозрачност за продуктите, както и реципрочност. Необходими са ни правила в е, Китай, Индия, Австралия, Канада, Съединените щати вече има такива правила, докато ние до сега вече сме. Все още нямаме такива правила. Такъв избор сме направили. Още нещо. Съгласен съм с господин Жадо, че не е добре е, да се формулират нещата така, сякаш европейските продукти са много по-добри и затова другите трябва да се обозначават. Много важно трябва много важно е внимателно да избягваме такива формулировки, включително и съобщенията за медиите. Просто е добре да се знае е, къде са произведени стоките. Било то в Европейски съюз или в чужбина. Действително, По отношение на административната тежест, да, има такава. Но не бихме искали да има твърде много административна тежест е, във връзка с тази система и въвеждането на проверките в митниците. Господин Дартмут. Обикновено ни давате думата чак накрая, така че извинете. Първо, две, а, е, а, е, искам да кажа две неща. Първо за търговията и второ, ако е, ми позволите, тъй като тук става дума за комисията по международна търговия, ще значи говоря за гражданските свободи. Казва се, при, е, обръща внимание на правния обмен и на въпроса за това, коя юрисдикция се избира за разрешаването на дадени спорове. При повечето международни договори се казва, че ако има спор, Спорът се разрешава съгласно правото на Великобритания. Това споменаване на правото, на британското право в е, договорите, в международните търговски договори, е добро за страните, сключващи договорите, иначе те не биха го включвали. А, така че много се притеснявам от това споменаване на юрисдикцията. Изглежда това, което се случва тук е следното. Правото на страните под международните договори да избират приложимото право в случай на спорове ще бъде отнето. Така че тук заявявам силната си е, е, противопоставяне на това предложение и се надявам, че и другите политически групи ще се присъединят към нас. В крайна сметка, страните, сключващи даден договор, трябва да имат възможност да вземат решение за приложимото право. И сега още нещо, е, което не е напълно свързано с търговията. Ние всички сме политици, всички сме граждани на Европейския съюз. Е, по-скоро сме е, граждани на своите страни, които са членове на, е, членки на Европейския съюз. Но има а, неща, които ако се прилагат навсякъде в Европа, могат да са полезни. Казва се в плана за приложение на Стокхолмската програма следното. Стран... Хората в Европа очакват да живеят в мирен и проспериращ Европейски съюз, в който се зачита техните права и се осигурява тяхната сигурност. За съжаление обаче, в това желание за хармонизация, което е, върви доста накриво, честно казано, се е, въведе Европейската заповед за арест, нещо, което се отразява много зле е, на гражданите на нашите страни двама от е, гражданите от моя избирателен район бяха арестувани в Унгария и бяха държани в ареста над 100 е, дена е, преди да бъде проведен процесът. И те можеха да си седят там в затвора 3 години, и така, така че нека да ви припомня, колеги, не всички правни системи в Европейския съюз са едни и същи и е, в някои системи се зачитат много повече правата на е, хората, включително и това, е, че се взема тяхното право да не бъдат съдени без тяхно присъствие и така нататък. И така. Мисля, че е, е, този тип разпоредби могат да намалят е, правата на гражданите, тяхната сигурност и, тяхна... и да поставят в риск тяхната свобода. Така че призовавам членове на всички политически групи, особено на либералите, които винаги защитават гражданските свободи, да имат предвид, че хармонизацията, когато е криво разбрана, а това е така. По Стокхолмската програма на практика застрашава правата на индивидите. Благодаря. Давам думата на представителя на... А не, извинете. Извинете, забравих да дам думата на Хелмут Шолц. Ще дам думата на комисията след малко. Благодаря, господин председател. Исках съвсем накратко да изразя нашата позиция. Като цяло сме съгласни с общата позиция на доклада. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. А казаното от колегата Риналди е въпрос, който обмисляме от много време и за който се притесняваме. Колкото повече административни изисквания се въвеждат, толкова по-зле ще станат нещата и производствените разходи ще се увеличават, ако се увеличава броят на условията, които трябва да се спазят. Затова, може би в мотив е в преамбюла, можем да излезем с някаква нова формулировка, която да е по-конкретна, така че изискванията за етикетите да са по-ясни. Това е важно за европейските граждани и ще подадем изменения в тази връзка. Благодаря отново за свършената работа по този доклад. Председателят давам думата на комисията Пол Гърсоти. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. за работата по нашето предложение. Предложенията за изменения на докладчицата сме ги е, обсъждали вече. Следствие от Лисабонския договор, сега можем да пристъпим към делегиран акт, да е, изменим приложенията по седемте е, е, точки, свързани с разходите за бизнеса. Комисията ще следи за прилагането на съответните регламенти, които гарантират е, минимални разходи, както и процедурни пречки и административни тежести. По въпроса за обозначаването на происхода по отношение на и а, е, във връзка с а, е, екологичните а, е, обозначения. Нашето становище е, че тези а, два вида маркировки трябва да бъдат отделни. Има едно конкретно изменение, което преди не сме обсъждали и което ще трябва да обмислим по-обстойно. Не сме успели да а, дадем всичките изменения на правната си служба и да получим тяхното становище. Докладчетата каза, че комисията следва да, да, да гарантира поне минимално ниво на хармонизация в наказателните системи в държавите членки. Ще трябва да се види какъв акт ще е необходим от страна на комисията. Може ли представителя на комисията да направи минимално усилие да отговори на двата въпроса, които аз зададах? Ако не е в състояние, мога да му пиша, може би в писмен вид ще може да ми отговори. Това са два много важни въпроса, които той просто пренебрегна. Председателя, комисията би ли отговорила на конкретните въпроси, които й бяха зададени? Честно казано, аз не разбрах връзката на вашите въпроси с темата, която обсъждаме. Това беше един чисто политически въпрос относно хармонизацията и не мисля, че е, трябва да отговаряме на него. Господин Дартмът, е, също говорих за правата на страните по договори, при търговски споразумения, при избора на подсъдност Случай на а, търговски спорове. Това е много конкретен въпрос. Комисията. Да, но в този регламент няма нищо, което да е свързано с международните договори и споровете по тях. Аз подчертах този е, цитата въпроса за това а, кой правопорядък е компетентен да разрешава спорове, проистичащи от търговски договори. e, e credo che ci sia un qui pro quo. L'onorevole Harmon credo si riferisca a un altro eh, testo sul quale... Има недоразумение според мен. За различни текстове говорим. Пак свързани с програмата от Стокхолм, но не във връзка с регламента, който разглеждаме тая сутрин. Въпросът, който господин Дартмут повдига, определено е много важен, тъй че предлагам да изпрати въпросите си в писмен вид на комисията. Въпросите за Стокхолм, програмата от Стокхолм. Но не мисля, че те са уместни за дебатите тази сутрин. Така и така имам а, да съм взела думата и бих искала да благодаря от все сърце на всички колеги, най-вече докладчиците в Сянка, също и на други, които месеци наред бяха така добри да отправят предложения, да сравняват различни идеи с мен по различни моменти от този въпрос. За пореден път парламентът показва, че има обща воля, която минава отвъд политическите различия, тогава, когато се опитваме да преследваме общите ни цели. Това, че обозначенията трябва да бъдат ясни, по отношение на происхода, по отношение на опазването на околната среда, както и други аспекти, които бяха споменати от е, до тук говор, е, говорилите, са отразени в е, предложенията за измененията. както и мои предложения за изменения, тогава, когато съм преценявала, че има нужда от подобряване текста. Мисля, че успяхме да достигнем до едно становище. за отговорността, която следва да поемем. не nello stesso tempo non ha intenzione di пiegarsi al... Ще направим всичко възможно да постигнем компромис с съвета, но не бива да протакаме нещата прекомерно. Няма да, няма да, да позволим така да продължат нещата, както те се развиват или не се развиват до сега. Няма да оставим съвета просто да бездейства по този въпрос. Следващия оратор. Искам първо да кажа, че не бих искал да ровя в стари рани, но а, трябваше да гласувам в Комисията по околна среда, така че пропуснах началото на дебатите и бих искал нещо а, малче. Знам, че всички от нас а, много ангажирано гледат на този въпрос. Имаме си различните мнения. И, а, бих искал обаче Продължението за обозначаването на страна на происход е, да гарантира е, надлежното маркир... надлежна маркировка без е, възможност за подвеждаща информация. Мисля, че като цяло е доста уравновесено предложението. В изменението, които аз ще предложа, ще се съсредоточа върху обхвата на продуктите, които следва да бъдат маркирани също и определенията, които ще ползваме за страна по происход. Ще обсъдя това допълнително с госпожа Москали, но мисля, че като цяло сме достигнали до съгласие по много въпроси. Председателя. Да, каза се, че това, което каза господин Дартмут, няма връзка към този въпрос, а по-скоро към точка 11 от дневния ред, която бе разгледана вчера. В заключение бих искал да кажа, че крайният срок за внасяне на предложения за изменение е 30 август тази година. since uh, our colleague uh, Mrs. Christophe Ravon, who, who is rapporteur for point number 11, is not here. По 11 точка е, докладчика го няма, така че А казаха, че пристига след 2 минути докладчицата. Така че нека да направим една кратка пауза.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 Готов ли сте да говорите по 13-та точка? Well, since William Dartmouth has arrived, we move to point 30. Е, след като вече е тук Уилям Дартмът, преминаваме към трета точка. Междувременно очакваме господа Дроуъл да пристигне. 13 точка. Обмен на мнения относно предоставяне на гаранция от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Ама моля ви за внимание. Моля да не разговаряте, докато работим. Since, uh, since Mrs. has arrived, so let's move back to point 12. <laughs> Госпожа Куистхаут Роуъл пристигна, така че се връщаме на 12-та точка. Е, селско стопанство в Европейския съюз и международната търговия. Както знаете, Комисията по земеделие изготвя доклад по тази тема. Докладът ще засегне редица теми, свързани с търговията, които са от е, е, интерес за нашата комисия. Така че Инта пише становище относно този доклад по инициатива на комисията Агри, като подпомагаща комисия господин Папастамкос е, е докладчик от Комисията по замеделие. От наша страна докладчика по становище е госпожа Роуъл. Давам а, и думата сега. Заповядайте. And future opinion. Е, so wie wir schon heute Morgen gehört haben mit der uh, äh, US Chamber of Commerce, uh, Тая сутрин се срещнахме с Американската търговска камера, камера и действително земеделието си остава много важен отрасъл във връзка с търговията и в контекста на кръга преговори от Доха, тъй че има определено сериозна обосновка за това да се пише такъв доклад в този момент. днешно време, когато селското стопанство вече не съставлява такъв голям дял от е, търговията като цяло, все пак е, мисля, че ще се съгласим, че е, селскостопанските продукти си остават особено важни. Затова нашата комисия трябва да участва пряко, а не просто да излезне с становище. По това а, вече се разбрахме. Също се разбрахме между двете комисии кой какво ще прави по тая тема. ще се координираме не само в рамките на тази комисия, разбира се, но и с координаторите от Комисията по земеделие. Ето каква е организацията. Трябва да видим какво точно искаме да свършим от политическа гледна точка. и също да прегледаме как всичките ни споразумения за свободна търговия и двустранни споразумения ще се, въз... ще се отразят на забеделския пазар. Какво пряко въздействие ще имат също на нашето земеделие. Това са аспекти, които трябва да вземем предвид, когато формулираме становището си. Естествено, всичко това трябва да се разгледа, но първата редакция, първата версия на доклада би трябвало да е готова през октомври тази година. Съскостопанската комисия би искала да се внесе в пленарна зала началото на другата година.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 Има ли някой, който иска да вземе думата? Относно становището, което нашата колега ще пише. Джо Хигин, заповядайте. Извинете, господин председателю. Изненадан съм малко, защото мислих, че по-големите групи първи ще вземат думата но нека да спомена няколко общи въпроса. Мисля, че трябва да се възползваме от всяка възможност за доклади по такива важни е, въпроси, като замеделието. Това ще ни даде възможност е, да разгледаме организацията на селското стопанство както в Европа, така и в световен план тъй като естествено, че то е важна част от търговията. Според мен трябва да се върнем към основополагащите принципи, а именно, че селското стопанство има за основна цел да произвежда храна, да храни хората и в един цивилизован свят да спомага за изкореняване на а, глада. И това всичко да става начин, по начин, който опазва и околната среда. За съжаление, в капиталистическия свят, който а, живеем, а, това а, да се храни човечеството не е приоритет. Приоритет е да се хранят предприятията. И по този почин е организирано и селското стопанство. Виждаме какви са световните резултати от това положение. Стотици милиони а, хора си лягат гладни вечер. Деца умират от бедност. В Мато Гросо де Сул бях пред няколко години в Бразилия. Тогава се вихреше огромен скандал в медиите деца от автохтонни общности умираха от глад. Буквално а, умираха от глад в селата, в които а, живееха. Но а, в съседство с тия села а, пасяха едни от най-дебелите крави, които може да видите по света. И, и това се случва в цял свят. Тъй, че е, мисля, че трябва да е, говорим за трансформиране на а, земеделската търговия. Защото тя е пропита от толкова вътрешни противоречия в сегашния си вид, че е Безумно е, че в Дъблин днешно време ще е, си купувате е, картофи, внесени от е, Израел, например. Фърчат е, самолети из небето и карат плодове и зеленчуци от една страна в друго. Ако бяха нещата организирани рационално, е, това ще ще доведе до много по-малко вреда за околната среда. Тъй, че господин председателю, това са въпросите, с които трябва да се заемем. И един не по-малко важен въпрос е генното модифициране на семена и на растителни е, видове. Е, това е огромен проблем, е, който представлява огромна заплаха. Тя проистича от е, компаниите за разработване на семена, които често пъти са и химически компании. И те е, си играят с е, генетичното съдържание на такива важни е, продукти, като ориза. След няколко години експерименти, генетично а, модифицираните семена ще а, се държат по един много предсказуем начин, твърдят те, но ние не можем да сме сигурни в това. И е, такива важни продукти като ризът, както и други е, видове семена, е, от огромно значение е, за Европа, за света, за Индия, могат да бъдат подложени на огромен риск. Така че, господин председател, мисля, че има няколко въпроса, които трябва да бъдат разгледани във връзка с тази точка от дневния ред. А, основата на разискванията трябва да бъде факта, че селското стопанство има основна цел да храни човечеството, а не корпорациите и техните акционери. Председател, някой друг иска ли думата? Господин Рандолф. Благодаря ви, господин председателю. Интересно беше това, което чухме от господин Хигинс. Действително, положението с храната и храненето на човечеството се влушава в световен план. До 2002 до 2003 година в страните от третия свят храненето беше по на по-добро ниво. В момента има много повече недохранени хора и броят им нараства – Проблема не е единствено в споразуменията за свободна търговия. Проблемът е свързан и с глобализацията на навиците на потребление. Признак за това, например, е повишаването на потреблението на месо. По-високото търсене на местни продукти а, води до а, повишено потребление с 900 грама годишно. Ако сравним потреблението в днешно време с това през 60-те години, сега 5 пъти повече е потреблението на месо. Струва си да разгледаме хранителните схеми в развиващите се страни, в страните от третия свят и на базата на този анализ да се мисли за селско-стопанска политика. Важно е как ще подредим приоритетите си за селско стопанство в контекста на международната търговия, защото Положението е много динамично през последните 10-20 години. и Нещата са се променили много. Например, повишеното потребление на месо има последици за хранителните режими. преработването от организма на повече месо изисква по-високо потребление на вода, на зеленчуци. Та, господин председател на конференцията на Световната търговска организация, трябва да се разгледат тези въпроси. Един от основните проблеми в международната търговия в днешно време са именно хранителните изделия. Това са много а, деликатни въпроси и не бива да а, поставяме в положение на конкуренция е, производството на храни и е, производството на биологични а, горива. In uh, International Monetary Fund, during one hearing in, uh, in the Congress of United States, uh, Mr. Lipsky declared... Е, господин Липски от Международния валутен фонд е, неодавна заяви, че делът на биологични е, горива е 70 процента, тогава, когато, тогава, когато е основано на царевица за да се изпълнят целите поставени за биологични горива, ще трябва да се утрои обработваемата площ. И затова ще трябва да си преразгледаме приоритетите. Така, лично бих искал да кажа, че това е изключително важно мнение. Много е важно това, че а, поехме инициативата за да формулираме и предложим на комисията Агри нашето мнение, защото селското стопанство според мен е най-чувствителната сфера в международните търговски а, преговори. Съскостопанският сектор е много често защитен добре с свръхпротекционизъм, Разбира се, всичко трябва да се вземе предвид и разбира се, земеделските производители трябва да бъдат защитени, но мнението на нашата комисия, че трябва да има глобална и балансирана търговия в световен мащаб за да бъдат защитени добре всички сектори на Европейската комисия, всички видове производства, всички потребители също така. И това е една чудесна, според мен, възможност за нас а да разгледаме в детайл този изключително важен въпрос, за да подпомогнем разработването на добре балансирана и балансирано и информирано мнение. Благодаря. Заповядайте, колега. Да, благодаря, господин председател. Важно е, както казахте, Съществено е дори нашият опит да бъде увенчан с усмех по отношение до формулиране на добро и балансирано мнение. Не трябва да забравяме, че Европа стана основен вносител на селскостопански суровини. 45 милиарда е това в, финал, в парично изражение. Ние внасяме дори повече от Китай. И така. Световната търговска организация, световната търговия и европейската политика, общностната политика по отношение на селското стопанство е някакси нещо, което ние трябва отново да балансираме. Европа и САЩ преговарят по отношение ограничаването на производството на маслодайни растения семена. Това е абсурдно. Ние имаме нужда от протеини. Човечеството има нужда от протеини. И това означава, че ние трябва да преосмислим начина по който отглеждаме едрия рогат добитък и изобщо като цяло какво ще стане с животновътството в Европа. Дали а, селското стопанство ще бъде напред в дневния ред на следващата среща на Г20. Ако се изпомняте, преди три години имаше една криза с храните и продоволствието, имаше протести – ние като че ли започваме да губим навика си да произвеждаме селскостопанска продукция. Има и някои мнения по отношение това, че трябва да се започне една превентивна политика спрямо спекулациите в търговията с селскостопанска продукция в световен мащаб доста пръсти са насочени срещу международните компании. Примерно във Франция има голям фирма, голям производител на птиче месо. В същото време те са добре а, развиващи се а, като а, производство и в Бразилия. И така, в Бразилия те преговарят, същата тази компания преговаря за режим либер... на либерализация, за да могат да проникнат обратно в е, европейският пазар, защото по този начин а, е по-свободен достъпа може би комисията ще трябва да продължи и да задълбочи а, проучването си на тези големи мултинационални компании и как те успяват да се доберат до някои обществени средства. В сферата на производството на храни е интересно да се проследи до край и задълбочено субсидиите и средствата, които се отпускат. Има европейски субсидии за експорт, дали преки или непреки. Ние сме виждали как се променя посоката от червената към черв... синята и след това към жълтата котия, но нещата не се променят. Резултатът е дъмпинг на международните пазари – какво става с южните страни, например? Еми, трябва да се отървем от такива неща. А търговията с скостопанска продукция трябва да бъде честна и продуктите трябва да отразяват наистина а, разходите плюс труда и нищо, кой знае какво повече. Така, ще отговорите ли от името на комисията? Да, благодаря ви, господин председател. Както подчертахте, и много членове на Европейския парламент посочиха. Това е изключително важен доклад и изключително голяма и добра възможност да се говори за селското семейство, защото е необходимо през това и следващото десетилетие да се направи много, за да се увеличи производството в световен мащаб. На второ място Търговията с скостопански стоки е изключително важна, тя нараства, а за период от една година има двойно увеличаване за, а, за, 9 години, за 10 години от 2000-та до 2009 година. Увеличаването на приходите особено в Азия, също имат пряко въздействие върху обемите на търговията с съскостопанска продукция. Все повече а, големи компании в а, производството на храни организ... а, влизат в тези вериги от а, производители, които са мултинационални по своя характер. Но като погледнем цялостната търговия а, с услуги и други стоки а, как спада с 12% през 2009, ще видим, че пък с скостопанска продукция а, а, няма а, такова намаление на обемите, но има пък намаление на цените. Да ви дам малко данни, за да да видите и да ситуирате Европейския съюз а, сред останалите основни партньори в а, търговията с сълскостопанска продукция. Европейския съюз е основен търговски партньор в света. Ние заедно с САЩ сме най-големите износители на селскостопанска продукция през 2009 година, например, 104 милиарда долара износа. Същото е и за САЩ. А имаме около 18% пазарен дял. На трето място е Бразилия. Тя изнася за 14 милиарда. През 1999-2001 и стига до 55 милиарда през 2009 година, което означава, че тя надмина Канада и вече Бразилия на трето място. Освен това, Европейския съюз е и най-големия вносител в света. Вноса през 2009 е 107 милиарда, И а ние сме всъщност на първо място, защото на второ е САЩ с 77 милиарда. Така, Япония и Китай. Те заемат трета и четвърта позиция. Вноса на Европейския съюз представлява 19% от общия обем внос осъществен на селскостопанска продукция в света – а изнасяме почти 18% от общия обем изнесени сълскостопански стоки. А сега няколко думи за структурата на нашия експорт. Основните продукти, които изнасяме, тъй като само обмяна на мнение може ли да, така, да бъдете по-консистентен. Но искам само да ви покажа, че нашите основни продукти а, наш, а, за износ са готови ги изпращаме обикновенно като много висококачествени в държави от третия свят. <clears throat> Внасяме стоки от обикновенно развиващите се страни, като храни за животни или пък кафе, тропически плодове, като банани, например, и така нататък. И така, ако погледнем структурата на нашата международна търговия, ще видим, че нашата сила е в висококачествените продукти, които носят допълнителна стойност. И че внасяме суровини, за да можем да произвеждаме тези висококачествени продукти. И така, това е характерна черта в момента, но смятам, че ще продължи да бъде и така и за в бъдеще по отношение на нашата търговия, международна търговия с земеделски продукти. Маркетинга рекламата, доброто фокусиране върху въпросите, които касаят доброто, високото качество на европейските сълскостопански продукти е нещо изключително важно. Мога да ви предоставя всякаква информация, която ви е необходима за доклада. Разбира се, службите на Европейската комисия и разбира се, Генерална дирекция Агри. Да, разбира се, благодаря много. Надявам се да имаме достатъчно време друг път да навлезем в подробности, защото това са изключително важни неща. Имате ли някакви заключителни ремарки? Не, искам само да благодаря на всички, които участваха най-бедните страни в света се управляват от диктатори с лява ориентация. Така че, нека нашата комисия да формулира своето а, мнение така, че да бъде съответстващо на ситуацията, макар че ние няма да успеем да променим света, съжалявам. много се интересувах от това, което се каза, но нещо, което е неприемливо е това, което чух сега, че раз... най-бедните, развиващите се страни се управляват от леви диктатори. Е, в Европа е имало десни диктатори, дори и фашисти, пък не чух нищо по въпроса така по отношение на а, доклада 25 и 26 октомври е предвидено да се разглежда той. Да минем към точка 13. Предоставяне на общностни гаранции на Европейската инвестиционна банка а, по отношение на евентуални загуби по а, кредити и гаранции по проекти извън Европейския съюз. Става въпрос за Европейската инвестиционна банка и предложението е гаранциите да разширят своя обхват. И така давам думата на Уилям Дартмот. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че една от привилегиите и радостите да бъде човек в тази комисия е да се наслаждава на вашето а, безупречно председателство. Съжалявам, но аз пропуснах да разбера, че една от точките е преместена но въпреки това аз ще продължа да се наслаждавам на нашата работа. Ще се опитаме, разбира се, да продължим и съм съгласен с моите колеги от ляво тук. Ще се огранича с изключително кратко експозе, благодаря, благодарение на добрата работа, свършена от секретарията. Аз съм а, доста по-добре запознат с а, а, тази тема, отколкото бях преди 24 часа. Европейската инвестиционна банка под, е създадена за да подкрепя правилните инвестиции, които съответстват на е, общностната политика за а, сфери извън а, извън а, а, типичните за една банка дейности, като например осигуряване а, доставката на енергия, а, предприсъединителни а, особен а, нужди и така нататък. Член 5 а, показва, че европейски Европейската общност и Европейската инвестиционна банка и тя е банка, защото дава кредити и отпуска средства, се занимава и с предоставяне на средства за Европейската служба за външна дейност. И така, предложението е сегашното ниво, което е 25,8 милиарда евро гаранции, да се увеличи. И така, тъй като има гаранции по тези средства, това е собствен капитал. И така, тази подкрепа от 500 милиарда а, евро а, за увеличаване кредитния капацитет на Европейската инвестиционна банка е нещо, което е доста по-голямо като сума от а, доста а, банки, които се занимават само с това, за разлика от ЕИБ. И така, 27,8 милиарда се предлага да се повиши а, сумата а, по гаранциите точно по климатичните изменения. Дали пък няма да предизвикаме повече климатични изменения с такива едни решения? Също така, бих искал да спомена и следното. Че приоритетите са, някои приоритети са изме, е, изброени, пет държави с казани Исландия за предприсъединителна финансова помощ, след това Белярите за приватизация, Либия, след това Ирак и Камбоджа за демократизацията, подкрепа на демократизацията. Аз наистина смятам, че ще е много добре, ако а, и другите членове на Европейския парламент, членове на комисията, споделят свои и анализ или мисли. Да, нека да ви напомня, че в края на август, 30 август всъщност, е предвидено обмена, обмен на а, мнения и чак през 28-29 септември, края на а, септември, ще а, се обсъждат цели доклад. Да, благодаря ви, господин председател, за дадената ми дума. Е и Б има своя мандат да работи за подпомагане на борбата с климатичните изменения. Ние смятаме, че това е полезно и добре, защото Е и Б може да се превърне в двигател за инвестиции за да се разшири а, достъпа а, за отделни региони или градове или а, селища до финанси. Що се отнася до тези 2 милиарда а, за климата, разбира се, че бихме искали да знаем повече подробности по отношение на капацитета на ЕИБ Б и какви ще бъдат критериите а за подбор на бенефициенти по различните проекти, но в същото време беше препоръчано ЕИБ да не подкрепя проекти свързани с петролни източници, а по-скоро към съхранение на въглеродни, улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Да, това означава, че а, хидрокарбонатите ще бъдат изключени, а, след това тецове, които а, използват въглища, също ще бъдат изключени и така. Благодаря. Докладчика Сянка от ТНП. Благодаря, господин председател. Да, това е първия, първото обсъждане, така че ще бъда кратък. Но все пак нека да кажа, че много се радвам, че има такъв средносрочен преглед, защото сме в средата на финансовата перспектива 2007-2013 година. Ще подчертая няколко нови елемента в мандата. Колегите говориха за мандата на Европейската инвестиционна банка. И тук искам да подчертая един конкретен елемент, а именно заместването на така наречените регионални цели с хоризонтални цели. Разбира се, можем да обсъждаме целите и можем да обсъждаме също това дали е, е работа на този парламент да забранява работата по дадени цели. Аз мисля, че нашата задача е по-скоро да поставяме цели и да ги обсъждаме. Като депутат от една страна, която е една от най-новите държави членки на Европейския съюз, искам да подчертая, че целите като екологична инфраструктура, развитие на частния сектор, малки и средни предприятия. Е, това са все цели, които са важни е, за НП, особено малките и средни предприятия. И те са добре дефинирани. Що се отнася до новите елементи на мандата и до идеята за регионално определене на приоритетите, мисля, че е много важно това, че страните, които са в процес на присъединяване и които са страни съседки на Европейския съюз, са определени като приоритетни страни за Европейската инвестиционна банка. Споразуменията за партньорство са изключително важни и ако те могат да се направят по-ефективни и с проектите, финансирани от Европейската инвестиционна банка, това би била много добра посока на бъдещата дейност на банката. Благодаря. Дам думата на Джордж Куташ от е, Социалистите и демократите, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Елементele introduse în noua decizie privind Нека още в самото начало да кажа, че новите решения за Европейската инвестиционна банка дават е, положителни възможности, така че да се насочи дейността на Европейската инвестиционна банка към борбата срещу промените в климата и развитие на подходящата съответна инфраструктура, е, включително и чрез малките и средни предприятия. За тази цел подобряването на достъпа на малките и средни предприятия към, до този капитал може да стимулира развитието и да се пребори с безработицата. Финансирането на този тип проекти може да се отрази благотворно на търговските партньори на Европейския съюз и е да има допълнителни ползи, като борба с бедността и несигурността и като предоставяне на добри условия за търговия. Искам да ви припомня, че заемите, отпускани от ЕИБ, са в своя размер е, половината от заемите на Световната банка, така че е, банката е много важна а, и може да постига важни цели. Мисля, че би било полезно да има годишна оценка на ефективността на тези заеми, за да се осигури по-голяма прозрачност и да се подобри въпроса с е, административната тежест. Председателят. Разбирам, че тук има представител на Европейската инвестиционна банка, така че с удоволствие давам думата на господин Алесандро Карано, ръководител на отдел заеми е, извън Европейски съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на останалите депутати, които се изказаха. Европейската инвестиционна банка приветства участието на Европейския парламент в определенето на мандата за гаранциите от страна на Европейския съюз след съвета, след решението на съда. По-рано това се решаваше само от съвета, а сега вече се решава от съвета и парламента. За нас това е добро развитие и много се радваме, че може да се включи комисията по международна търговия защото външната дейност на банката нараства значително през последните години е, и е достигнала на нива на финансиране, сравними с тези на Европейската банка за възстановяване и развитие и наполовина на тези предоставени от Световната банка. Във връзка с предложението на комисията, което а, а, е, последва прегледа от а, е, съвета на експертите и доклада по него, знаете, че е, вече имаме обща ориентация по това по предложение. Искам само да подчертая, че амбициите трябва да бъдат отразени в мандата и в средствата на Европейската инвестиционна банка. Това е много важно, защото говорим за еволюция на дейността на ЕИБ по отношение на дейностите за развитие. Нещо, което изисква специален подход и може би може да се поиска повече ангажираност на ЕБ в тази връзка. Ние сме банка на Европейския съюз, ние сме политически отговорни пред парламента и сме на ваше разположение, за да е, от, за разяснение по е, всички елементи от доклада и очакваме вашите насоки. Благодаря. Имам още едно искане е, за изказване от господин Рансдорф. Моля, бъдете кратък, защото нямаме време. Имате думата. Накратко, две неща. Първо, споменава се проблема, свързан с консултирането с е, службата за външни дейности. Тя обаче не съществува в момента. Ние се занимаваме с а, е, а, е, запълването на тази структура, която в момента е празна. И това е важно, за да, не се, за да се избегнат опасности за в бъдеще. Втория коментар е свързан с а, обяснението на господин Винклер. Трябва да се съсредоточим върху въпроси, по които може да се действа целесъобразно. И трябва да се интегрират и Балканите, защото без тях Европейския съюз няма да бъде завършен. Има ли предложение от страна на комисията, тъй като а, тук обсъждаме предложението на комисията. Стефан Апер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Това предложение е свързано с изискване в съществуващото решение на съвета където се предвижда възможност и за тези допълнителни 2 милиарда евро. Това предложение е подадено от комисията и действително ние предлагаме да се предоставят тези 2 допълнителни милиарда евро за мерки в областта на борбата с промените в климата. Също така искаме да се е, разшири обхвата на страните, кои, от които може да се кандидатства за такива заеми е, във връзка с предложеното и от оратора. Тук говорим за допустимост. Е, от там нататък самите е, на заеми се отпускат, ако са изпълнени съответните политически условия. Виждаме, че съветът като цяло е положително настроен и се надявам, че е, и дискусията тук ще бъде положителна, за да може да продължи благотворно, по добър начин даването на заеми. Уилям Дартмут. Това е единственото място, където, когато започна да говоря, хората ме молят да включа микрофон. Да, действително, записах си коментарите на колегите. Уверявам Яник Жадо, че въпреки, че работим от различни позиции, е, много е важно да се зададе, зададе въпроса и от двете страни е, за какво точно ще отидат средствата за промените в климата. Господин Винклер каза нещо, което аз не казах, че ще има промяна в финансирането. То ще хоризонтално не е регионално, което а, означава, че коментар на господин Рамсдорф за Балканите а, не е толкова съществен. И а, нещо, което не споменах е, че Европейската банка за възстановяване и развитие и ЕИВ дават заеми за около, които се равняват на около половината от тези на Световната банка, т.е. двете банки заедно се равняват на Световната банка. Прав ли съм в математическите изчисления? Благодаря на представителите на комисията за техните а, полезни коментари. Благодаря. Извинявам се и на нашия гост, посланника на Южна Африка, защото закъсняваме. но трябва да приключим работата по дневния ред преди да го изслушаме. Става дума за е, следващата точка, точка 14, изменение на регламент на съвета за финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейската общност във връзка с Европейската служба за външни дейности. Тоест финансите които се предвиждат за Европейската служба за външна дейност. Докладчиката е Кадера Риф от, има, от групата на социалистите и демократите. Кадера, имаш думата. Merci rapidement. Euh, apporter quelques précisions. Благодаря съвсем. Накратко, по отношение на графика. На 21 юни бе подписано неформално споразумение за е, службата за външна дейност в Мадрид. Мина седмица гласувахме в Комисията по външна работа и в пленарна зала за общата рамка за службата за външна дейност. Службата се управлява от един общ регламент, е, плюс два други регламента, един за служителите и финансовия регламент, който ви споменахте. Аз е, лично се занимавах с последния въпрос – Няма да навлизам в подробности и да се опитам да обяснявам неща, които са трудни за разбиране, но при всички положения различните делегации ще бъдат инкорпорирани в службата, тя ще има своя бюджет, покрит от финансовия регламент и становището, което изготвям, е важно за нашата комисия. И ако има спор по отношение на начина по който се разходва бюджета за търговска политика. Този спор трябва да се разреши от комисията, а не от върховния представител. С други думи, е, представителя на Европейския съюз в е, някоя трета страна, в случай на спор, трябва да се обърне към върховния представител който е и негов шеф. Но е, самият спор се разрешава от комисията, а не от върховния представител. Защо? Защото търговската политика попада в изключителните компетенции на Европейския съюз. Тоест, е, е, тя не попада под ръководството на върховния представител. Това е в общи линии. Благодаря. Бюджетната комисия отговаря тук. Нашата, нашия график е доста свит. На 16 юли се подават измененията и гласуването в комисията ще е на 30 август. Още е, не знам кои са докладчиците в сянка, с изключение на Павел Залевски от НП. Иска ли някой друг от а, членовете на комисията да вземе думата? Добре, давам думата на представителя на комисията. Казвам се Бран, е, Брандън Куген, е, така че не, е, не се безпокойте за това, че произнесохте лошо името на колегата ми, който не е тук. Благодаря за поканата. Съвсем накратко, вчера обсъдихме въпроса в Комисията по регионално развитие и като цяло работим с парламента с една обща с цел създаването на службата за външна дейност върху една е, ясна, стабилна основа, включително и по отношение на финансовото управление, като целта е, е службата да, задейства възможно, да се задейства възможно най-бързо, защото тя представлява политически приоритет за Европейския съюз. Очакваме доклада и гласуването по вашето предложение. Така че сме положително настроени към позицията на парламента и като цяло без споменати резултата от квадрилога в Мадрид, много важна стъпка действително за създаването на Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Благодаря. Разполагате с проекта от доклада. Къде ли имаш ли е, желание да направиш заключителен коментар? Не? Добре. Нека отново да ви припомня датата за подаване на изменения е 16 юли 12 часа. А сега преминаваме към точка 15. Разговор с посланника на Южна Африка, господин Анил Сукла. Добре дошъл. Казвам на посланника. А, имахме и по-рано срещи с вас и е много. А, и много се радвам, че имаме възможност да работим с вас днес. Южна Африка е най-големият е ни търговски партньор в Африка – економическите отношения с Европейския съюз е, се управляват от е, споразуменията за развитие на търговията и за сътрудничество. Южна Африка работи и в рамките е, на Южноафриканското като общност за развитие и през феврали 2007 тя участва в изготвянето на споразуменията за партньорство, но не подписа договореното споразумение. Именно заради това Европейският парламент разговаря с Южна Африка тази година и се радвам, че има възможност, има възможност да разговаряме с нашия високо уважаван гост, а, който представлява една бързо развиваща се африканска економика, която играе все по-важна роля като регионална сила и като партньор в търговските преговори. И така, ваше превъзходителство, добре дошъл. А нека също така да използвам тази възможност да поздравя нашите южноафрикански гости за отличната организация на Световното първенство по футбол. Мисля, че е повод за голяма гордост за Южна Африка това, че всичко протече отлично. Става ясно, че Южна Африка е добра в организирането на събития от свещавен мащаб. Господин Сукла, посланник в към Белгия, Люксембург и Европейския съюз. Имате думата, Ваше превъзходителство. Благодаря много. Нека първо да ви благодаря и на вас, господин председател, и на комисията за поканата. Благодаря много и за поздравленията за организацията на футболното първенство. За, за първи път идва купата в Африка. Искам също така да благодаря на Майкъл Кашман, е, наш добър е, приятел, който е ръководител на делегацията за Южна Африка. Ще говоря за търговските въпроси и за споразуменията за партньорство. Както знаете, Европейския съюз като цяло е наш стратегически е, партньор. Партньор, който от 1994 година насам е, работи активно, от постигната демокрация е, работи активно в е, Южна Африка. Преговорите по търговското споразумение бяха приключени през 1999 година. Те покриват политическия диалог, търговията, включително и свободна търговия с Европейския съюз – развитие за сътрудничество и други. Извинете. Сътрудничество за развитие и накрая други форми на сътрудничество. В това споразумение са засегнати много важни области за Южна Африка и то дава добри резултати. И през 2005 година ние предложихме да задълбочим отношенията си с Европейския съюз, като се имат предвид добрите постигнати резултати президент, е, тогавашният президент е, господин Мбеки е, получи специален документ, изготвен по въпроса, документ за стратегическо, стратегическото партньорство. И а, говорим а, за този, тези преговори като диалога МКОБА-МКОБА. МКОБА е а, едно дърво, което е много е, важно от, от символична гледна точка за Южна Африка. И така, е, в преговорите се иска разширяване на отношенията, е, постигнати на предходното споразумение. Има е, ежегодна среща на върха. Тази година тя ще бъде в Брюксел на 28 септември и на нея ще присъства и нашият президент. Сега, що се отнася до Европейския съюз, освен, че най-големия ни търговски партньор, той е най-големия източник на преки чужденстранни инвестиции, както и а, на туристи, които идват в Южна Африка. Видяхме колко много футболни фенове дойдоха в Южна Африка покрай Световната купа. И а, също така Европейския съюз е и най-големият ни партньор в областта на развитието, като от Европейския съюз получихме 980 милиона за периода 2007-2013 и допълнителни 900 от Европейската банка за възстановяване и развитие. Общите инвестиции е, в Южна Африка са са са 985 милиарда рана. Иска се премахване на мита за големи а, е, а, е, експлуатация е, от търговията за определен период от време и до 2012 година 94% от стоките от Южна Африка за Европейския съюз да, се, да влизат без мита и 86% в обратната посока да са без мита. Съгласно Евростат, е, раз, е, вноса се увеличи от 11 милиарда през 2000 година до 22 милиарда през 2009 година. Доста голямо увеличение, откакто е влязло в сила споразумението. Разбира се, покрай економическата и финансова криза, цифрите и за вноса, и за износа за 2008 и 2009 година са спаднали, но сега виждаме леко повишение. Изнасят се е, фармацевтични е, продукти, е, химикали, метал и машини и сълскостопански продукти, а се внасят от Европейския съюз автомобили, уреди, текстил, химикали, научни инструменти, специални метали и други суровини, които се използват в производствените процеси. Действително, споразумението от 1999 година се отразил благотворно на отношенията между економическите отношения между Южна Африка и държавите членки на Европейския съюз, но има а, на къде е, да се повлияе още по-добре. И е, основните а, е, затруднения при а, търговията във връзка с прегледа от 2007 година са свързани основно с акредитация и нетарифни бариери, включително екологичното законодателство в Европейския съюз и също така пестицидите, които се използват, а, фитосанитарните изисквания за продуктите, изискванията са различни в Европейския съюз, сложните изисквания за малки и средни предприятия и това, че е трудно да се разберат е, сложните европейски изисквания. И също така това, че няма достатъчно голям предварителен период на предупреждение преди да влязат новите изисквания. Това са основните трудности, с които се срещат нашите износители. А сега по преговора за економическо пар... за споразумението за економическо партньорство. Няма задължение Южна Африка да участва в договарянето на тези споразумения, но тя бе поканена като, като наблюдател и през 2006 година министрите, които договарят тези споразумения, изискаха Южна Африка да стане пълноправен член, а не просто наблюдател. Южна Африка се съгласи с това, защото то съвпадна с средносрочния преглед – на съществуващото споразумение, включително и на неговата глава търговия. Ние решихме да се включим е, в процеса по споразуменията за економическо партньорство, за да се хармонизират отношенията е, между южноафриканските страни и Европейския съюз, да има един единствен е, търговски режим. Също така споразумението на общността на страните от Южна Африка изисква тези страни да преговарят заедно, а не по-отделно по търговски споразумения. Както знаете, Преговорите по споразумението за економическо партньорство бяха защитени преговори. Преговорите още текат. И през юни миналата година Ботсуана, Лесото, Слазиланд и Мозамбик подписаха междинни споразумения за економическо партньорство. Това създаде доста е, създаде големи е, проблеми, защото Южна Африка, тъй като е част от е, общността на южноафриканските страни, не подписа такова споразумение, защото имаше важни неразрешени въпроси. Подписването на споразуменията от страна на Ботсуана, Лесото, Суазиленд и Европейския съюз и е, влизането в сила на временните споразумения доведе до пренебрегване на интересите на Ангола, Намибия и Южна Африка нещо, което се отрази отрицателно на преговорите и от, както и на е, процеса на регионална интеграция в е, южната част на Африка, включително и е, що се отнася до нововъзникващите економики там. Върховният представител Кати Аштън направи е, стъпки за подобряване на положението е, посети Южна Африка и се срещна с министрите в Южна Африка през феврари миналата година. И започнаха преговорите по някои области. Е, през март миналата година е, е, постигнахме съгласие по пет основни области, по които не бяхме постигнали съгласие, включително износните мита, сигурността на храните, качествените ограничения и други. Основните неразрешени въпроси, които остават, са клаузата за най-предпочитана нация и защитната клауза. След преговорите получихме информация, че Европейския съюз е готов да подпише споразумението за економическо партньорство, за е, да е, предостави правна сигурност и на останалите споразумения за економическо партньорство, подписани с Лесото, Мозамбик, е, Ботсуана и други. По този начин се взеха предвид съображенията да на Южна Африка, Намибия и други страни. И така преминахме към преговорите на по пълно споразумение за економическо партньорство. Заедно с Ангола и Намибия се надявахме тези пет области, по които сме постигнали съгласие, да бъдат включени в изменения текст на економическото, на споразумението за економическо партньорство преди то да бъде подписан. Обаче след тези преговори Европейския съюз се отдръпна а, и каза, че не може да подпише по тези области. Е, по-скоро предпочита да се подпишат междинните спорове и, а, от, извинете, междинните споразумения и а, новите договорени области да се включат в крайния вариант. За съжаление, междинните споразумения не ни е, предоставят правна сигурност. Може да има трудности от тези споразумения и за това съвета на министрите на страните от Южна Африка взе решение да се преустанови процедурата по ратифицирането на тези споразумения, за да могат да се договарят всички, да се преговаря по всички неразрешени въпроси като пакет. Това решение а, бе представено пред комисаря Дехухт в писмо от съвета на министрите. А, с обяснението, че общността на южноафриканските страни а, не може да приеме споразуменията в настоящия им вид, защото това ще разреши регионалните е, нейните е, мерки за регионална търговска интеграция. Комисаря Дахухт обаче отговори, че приоритета на Европейския съюз е именно ратифицирането на междинните споразумения за економически партньорство и е, комисарят не се занима по никакъв начин с предложенията, направени от министрите е, още повече е, е, решението на Европейския съвет от 2009 година настоя при търговските преговори Европейския съюз да преговаря гъвкавост и да отчита въпросите, които притесняват преговарящите партньори. В парламента се обсъди този въпрос и председателят и заместник председателят на Европейския парламент поискаха среща между комисаря Дехухт и министрите от Южна Африка. Смятаме, че това е положителна мярка. Вече сме обединени, търсим общо бъдеще и мисля, че решението за преустановяване на процеса по ратификация до приключване на преговорите – ни дава добра възможност да довършим преговорите а, за сравнително кратко време. И след 14-месечен блокаж се срещнахме с висшестоящи служители миналия месец и се надяваме, че процеса на преговорите може да продължи, като в краткосрочен план ще е, се надяваме да сме се справили и с е, най-основните спорни въпроси и включително е, ще предоставим възможност за свободна търговия с стоки. И това е всичко от мен. Искам да представя колегите си Масимо Леке и Синтле Коза, които участват в преговорите. Благодаря отново за това, че ни дадохте тази възможност. Благодаря ви. Откривам разискванията с членовете на комисията. Давам първо думата на Кристиана Москардини от НП. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря Ваше превъзходителство за изчерпателното и точно изложение. Нещо много важно чухме, свързано а, с а, споразумението за економическо сътрудничество. Искам обаче да обърна внимание на а, два други въпроса, които са много важни за нас. Първо, ролята на ЮАР или ролята, която ЮАР иска да играе в намирането на положителен изход от кръга преговори Доха. По време на предния парламентарен мандат е, следих докладите в е, тази комисия. Няколко такива бяха изготвени и Някои от тях се състояха в промени в взаимоотношенията с СТО. ЮАР се споразумя тогава с Европейския съюз и тогава имаше нужда някои нововъзникнали страни да не бъдат поставени на равна нога с други страни, които са много победни. Някои е, страни е, са в процес на економически подем, докато другите изпитват сериозни затруднения. Какво смятате, какво е мнението ви е, във връзка с преговорите е, от Доха? Друг въпрос, който бе повдиган в разговорите ни с комисаря Дехухт, е, че наскоро в Африка а, са активни две економически силни страни напоследък а, Китай и Индия. Те са въвели една политика, която бих нарекла агресивна Европейския съюз е важен съюзник за развитието на ЮАР, както и целият африкански континент. Però vorremmo sapere come vedete voi la posizione по агресива И бихме искали да градим отношенията си по последователен начин, но искам да ви попитам какво е мнението ви за действията на Китай и Индия. Защото това ще ни даде някои насоки за бъдещето ни економическо и политическо сътрудничество. Следващи оратор. Благодаря ви, господин председателю. Що се отнася до споразумението за економическо партньорство, мисля, че трябва да направим всичко възможно, така, щото да подпишем такива споразумения с а, максимален брой африкански страни. Не мисля. че сега трябва да се занимаваме е, с промените, които трябва да се внасят в съществуващите вече е, споразумения. Трябва да се опитваме да сключваме споразумения с отделни страни. а не региони, а пък е, да постигнем а, обща договореност а, с региона, така че никой да не остане изключен. Съгласен съм с господин посланика, че трябва да се организира подписването на споразумението за економическо партньорство. Благодарение на това, което вече сме постигнали с ЮАР, се радваме на подобрение на бравнището на доверие, което е от полза не само за ЮАР, а също и за нас. През 90-те години не беше никак лесно да се преговаря. Доста време ни бе нужду, нужно да достигнем до споразумение. То обаче ни е, даде здрава основа. Herr Botschafter, ich habe noch mal eine Nachfrage zu einem anderen. Тъй, че трябва да направим всичко възможно. По въпроса за захарта и нейната интеграция. като, цял, като част от е, общата спогодба, общата договореност. Поземлената реформа доведе до положение, според мен, е, доколкото знам, при което дребни производители всъщност произвеждат захар, е възможно да се подобри тяхното положение чрез е, инициативите на общността на Европейския съюз. Е, мислите ли, че това е възможно? Следващия оратор. Благодаря. Господин посланник, организирахте световно първенство по ръгби, после е, световното на ФИФА в двата случая бихте Франция. Е, в ръгбито мисля, че не беше честна победата, но беше важен политически жест. Аз е, като цяло подкрепям Юар, но днес е национален празник в Франция, така че не бива днес това да го казвам. И така контекста на Световната търговска организация ЮАР е една от страните, които настояваха за либерализиране на селското стопанство. Днес от европейска страна чуваме идеи, че ако искаме да излезнем от застоя в преговорите в СТО, а може би е, трябва да се съсредоточим върху по-раздробен дневен ред, като например земеделски услуги. Та, бих искал да знам какво мислите за един такъв по-ограничен дневен ред в тази област. Дали това е приемливо за ЮАР. Следващия ми въпрос. Страни като ЮАР, Бразилия, Китай, Индия е, в днешно време играят важна роля в е, развитието на многокултурализма. Видяхме, че Възгледите на Китай по този въпрос се, разгр... се различават сериозно от тези на САЩ. И също така тези виждания се разграничават от традиционните за Европа, които са повече в контекста на ООН. Ето се налагат правила отгоре и всяка държава членка ги изпълнява. Какво мисли ЮАР по това въпрос? И а, накрая, в момента Европа разработва критерии за устойчивост в областта на а, биологичните горива Искам да ви попитам а, дали а, се включват клаузи за устойчиво развитие в а, такива споразумения, като споразуменията за економическо партньорство. Председател, председателя не ни остава много време, а затова искам да помоля следващите оратели съвсем накратко да се изкажат. Господин посланник, Искам само да подчертая колко важна е вашата роля в общността, британската общност. В тази връзка и Индия не бива да пренебрегваме като втората по големина нововъзникваща економика, може би ще е втората по големина изобщо економика в света до 2050 година. Искам да подчертая едно ваше основно предимство, това е езика ви. Следващия оратор. Да, интересно е, че британската общност света не е общ. Извинете, е, богатството не е общо и не е разпределено по-равно. Искам да поздравя е, представителите на ЮАР за организацията на е, Световната купа. Особено в един такъв момент на преструктуриране на плана за развитие, страната бе подложена на затруднение и натиск в бюджетен план. Та, похвално е, че успяха да запазят финансова стабилност. И това е нещо, което трябва да бъде оценено по достоинство. Въпросът ми е как, ще, как следва да се върви нататък за поддържането на макрофинансовата стабилност в контекста на новите планове за, за възстановяване и развитие. ЮАР е, действително е, е важен играч, играч в процеса на интеграцията на африканския континент. ЮАР обаче е обект на сериозни, сериозен иммиграционен натиск от съседните си страни. През 2008 година видяхме сблъсъци между между местни и а, иммигрантски а, групи, най-вече от Зимбабве. Та въпросът ми е как ще се намали а, това напрежение, свързано с иммиграцията. Господин Щастни НП. Благодаря ви, господин председател, Благодаря ви, господин посланик. Добре е дошъл а, на заседание на а, нашата комисия и аз ви поздравявам за чудесната организация на първенството. Аз го следих внимателно в медиите и наистина е, искам да ви кажа, че всички бяха за вас. Всички се надяваха, че ще постигнете успехи. Но цялостното впечатление е много положително. Надяваме се, че ще спечелите е, в надпреварата за 2020 година Олимпийските игри. След Сидни, след Пекин, мисля, че това е важно послание, което можете да отправите, което отправихте, вие показахте, че сте достигнали до едно ниво на елитните страни, така че имате нужния потенциал. Именно такова лидерство трябва да показвате и се справяте доста добре. тази връзка искам да ви попитам, след като така ясно обяснихте е, такъв сложен въпрос, като споразуменията за економическо партньорство. Вие разбирате добре регионалното значение на тези споразумения но е важно да се гледа на тяхното значение е и за целия континент, защото всички гледат на вас, като например за вашия континент. Та, макар и да не е много приятен въпросът ни, той, е, той е част от действителността. Какво правите е, по въпроса с корупцията. Това разбира се е един глобален проблем, а той има своите специфики в Африка. Обаче, тъ... средствата отделени за строителство, които достигат до милиарди, е, е важно да си зададем този въпрос. Тъ... Това са ми двата въпроса. Какво правите по въпроса за ролята си на модел в областта на споразуменията за економическо партньорство и второ за корупцията. Следващия оратор. Да, съжалявам, че аз съм първия, който по такъв начин ще зададе въпроса. Аз наистина подлагам под съмнение начина по който се изразходваха средствата за футболните съоръжения в ЮАР. Милиарди бяха хвърлени за стадиони, при положение, че стотици души живеят на улицата. Да, строителните фирми натрупаха много пари, но как това бе полезно за обикновения южноафриканец. Криминализираха се протестите, публичните протести. Бяха приложени репресивни мерки от страна на правоохранителните органи и органите по сигурността. Това е особено тревожно за работническата класа страната. Две думи за търговията сега, господин председател. Мога ли да ви попитам, господин посланник, може ли по-конкретно да ни кажете какво става с неразрешените въпроси в преговорите, които споменахте по отношение на споразумението за економическо партньорство. Какви са тези въпроси по-конкретно, бихте ли ни казали? и а, по отношение на страните, които са готови да подпишат споразумение за економическа търговия. Какви са в момента отношенията ви с тях по тези неразрешени въпроси, както и по други въпроси? И накрая, в а, споразумения, които предстои да се сключат в бъдеще, каква е основната философия на а, южноафриканското правителство? Традиционно сегашната управляваща партия е доста ляво настроена. А какво е отношението ви в момента към либерализирането на, пазари, на пазарите и услугите и по какъв начин това се вписва в споразуменията за економическо партньорство и по какъв начин това ще бъде от полза за милионите бедни в ЮАР? председателя. С това слагаме край на а, коментарите. Ще дам само думата още на Майкъл Кашман, който е ръководител на делегацията от Европейския съюз за връзки с ЮАР. И вече сме прекрачили времето си, така че много ви моля съвсем накратко. Да, действително аз не съм официално поканен на това заседание, но реших, че би било полезно да дойда. По въпроса за споразуменията за економическо партньорство няма да навлизам в подробности. Наскоро бяхме на място в страната и трябва да кажа, че инвестициите в страната, в инфраструктурата се развиват доста положително, доста положително се гледат на тези новости от страна на гражданите. 25 и 26 май проведохме е, разговори с парламентаристи и двете страни повдигнаха въпроса за споразуменията. Писахме на е, господин Дегухт е, и е, заявихме, че би било добре да има е, среща на е, министерско ниво между него самия и министрите на страните, сключили споразумение така че да се гарантира успешно изпълнение и изключване преди това. Мога да кажа, че се радваме на положителен отклик. комисарят смята, че срещата на върха, с която участва ЮАР, ще бъде подходящ форум за оценка на положението в момента и да се разглежда и също така обмисля а, възможността след лятната вакансия да се организира министерска среща а, с страните а, подписали споразумения. А, приветствам посещението, което ще реализира вашата комисия. То ще допринесе за допълнителното развитие на положителните отношения, които вече сме създали, също ще допринесе за откритостта и на двете страни, за да можем по-лесно да достигнем до подходящи е, решения. Моля да е, ме информирате е, за подробностите по вашето посещение. Ще видим аз дали ще се присъединя, но бих искал да ви съдействам с каквото мога. Искам да благодаря на господин посланика за чудесния начин, по който винаги си е сътрудничал с Европейския съюз и държавите членки. Благодаря ви, господин председателю. Председателя сега. Благодаря, Майкъл. Сега ще дам думата на госта ни, за да отговори на многото въпроси и коментари, отправени към него. Но съм сигурен обаче, че е, в е, сравнително кратко време ще успеете да отговорите. Ще ви отнема две минути и ще помоля колегите ми да отнемат времето ви по за една минута. Знаете, а, че ценим високо това, че ви смятате, че Южна Африка има изключително важна роля на африканския континент. Когато получихме своята а, независимост, ние не концентрирахме вниманието си само върху вътрешните си проблеми и въпроси пазар, а, но и а, с световните и континентални такива. Да, знаем много добре, че имаме много а, бедност, много проблеми в а, самата страна, но също така знаем, че ще ги преодолеем и тях, защото част от тях са, от, а, са наше наследство от минало време. Е, Южна Африка става член на някои малки групи, като например групата от Копенхаген, Ипса и така нататък. Всичко това го правим, а за да заздравим многостранността. Многостранността е нещото, което ние смятаме като ключ а, за успеха на нашата външна политика. Е, Южна Африка играе на много тиха и спокойна роля а в Африка. Ние не можем наистина като страна да играем ролята на един остров на спокойствие и мир а, сред е, един врящ а, континент от проблеми. Да, а, милиони рандове а, биват а, харчени а, за да се подкрепи мира и стабилността в нашия регион на Африка. Ще, разбира се, че ще има винаги критики а, и ще ни кажат, е, я не се концентрирайте върху вътрешните си неща, не се занимайте с строеж на а, големи стадиони и а, домакинство на големи международни а, събития. Да, това е така, обаче ние сме част от африканския континент и а, предизвикателствата пред африканския континент са и предизвикателства на Южна Африка. И за това ние трябва да завоюваме все по-широки и стабилни позиции за Африка в сферата на международната търговия и економика и политика и в това виждаме основното си призвание. Ние искаме да направим необходимото във всички международни организации, в които а, членуваме, а да се създадат условия за завоюване на по-стабилни позиции на Африка като цяло. По отношение на Доха, знаете, че Южна Африка много активно подкрепя а, преговорите в а, Доха. Ние все още вярваме, че е възможно а, да има един пълен етап, който да бъде, да покрие всички въпроси, които се включват в предварителния дневен ред, което означава, че ще може целият свят да се обърне върху въпросите, които касаят развиващите се слабите страни. Ето защо за нас въпроси, по устойчивостта и двустранните взаимоотношения няма маловажни и много, по-важни въпроси. Дори и на ниво двустранни споразумения ние се опитваме а да ограничим броя на въпросите, които се включват в дневния ред, за да може добре да бъдат решени, а не една а, а, огромна група от въпроси да бъдат е, леко засегнати на повърхността. Беше зададен въпрос във връзка с захарта. Да, е, Южна Африка няма концесии и знаем, че влиянието върху т.е. влиянието на развитието върху а, африканския континент ще бъде огромно, защото става въпрос за милиони малки производители, африкански производители на захар. Ето защо ние искаме да постигнем, ако не същия, то подобен достъп а, като останалия свят до захарта. Има още три основни въпроса, които не са разрешени в ЕПАС, а именно достъпа до пазара, пазари, а когато ние а, преговаряхме по отношение на споразумението, на първото споразумение, на нас ни беше предоставен следния вариант, че в крайна сметка при следващия етап, при подписване на пълното споразумение, тогава ще бъде обърнато достатъчно внимание и ще бъдат разрешени въпросите, свързани с широкия пазарен достъп. САКО, това е един от най-старите митнически съюзи в света и ние а, смятаме, че трябва а, такива а, институции, международни институции да бъдат подкрепени, да продължат да съществуват, а не да ги изоставяме и да създаваме нови, нови с подобна роля, но без опит. Благодаря ви господин посланник и а, искам да благодаря на вашите а, сътрудници. Надявам се, че това а, няма да е последната ни среща. Ще бъдем в контакт при подготовката на нашата делегация за посещението. Искам обаче да посоча, че а, това е първата делегация на нашата комисия в Африка и затова ние а, наистина ще се постараем тя а, да направи посещение, което ще бъде отбелязано с голям успех и се надяваме, че наистина ще се постигне голям успех. Благодаря ви още веднъж много. С това приключваме нашето заседание. разбира се, ние с генерална дирекция а, търговия ще се а, срещнем с генералния директор Дейвид О'Саливан, но искам да пожелая на всички а, приятно прекарване на лятната вакансия. Искам да ви помоля да напуснете залата колкото се може по-тихо и организирано. И отново да напомня, разговорите, моля, да се водят извън залата. Благодаря.